Bene, allora cominciamo i lavori della Commissione di oggi pomeriggio al punto 21. Eh. И така, продължаваме работата с точка 21. Първо искам да направя някои съобщения във връзка с заседанията на координаторите. Те решиха, че на 6 септември политическите групи ще посочат имената на депутатите, които ще участват в делегацията за Ирландия. Дните за проучване за 2013 година и становището за програмите на заседанията през 2013 година, както за делегациите, така и за изслушванията а също така и идеи за срещи с национални парламенти. Е, освен това, беше прията програмата за обществени изслушвания за пътната карта до 2050 година. Освен това, заседанията на комисията във връзка с защита на личните данни. Е, ще има брифинг във връзка с научно-развойната дейност. Е, а, а за, ще има специален доклад за връзките между Съединените щати и Европа и за технологичното сътрудничество с Бразилия. Това с, с две думи решенията взети на заседанието на координаторите с нощи. Сега, е, по дневния ред за днес след обед, искам да кажа, че първата по първа точка Кастио трябваше да ни представи доклад е, за връзките с Бразилия, но тя е възпрепятствана. Е, тя, ни, тя е изпратила с е, имейл на всички членове на комисията доклада, така че разрешихме въпроса с 21 точка от дневния ред. Остават ни още три точки от дневния ред, 22, 23 и 24. По тях ще слушаме комисията. Ще има три изказвания. След това е, е, ще ви дам думата. По 22 точка процедура за разпределение е, по програмата за радиочастотен спектър имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да запозная парламента с програмата за радиочастотен спектър. Искам да кажа, че днес трябва да се спрема на издаването на лицензи за технология за мобилни телефони. Така наречената технология LTT, за която често се говори, когато говорим за четвърто поколение, са признати от парламента в тяхното становище по програмата за радиочастотния спектър, е, са много важно средство за е, високоскоростни иновативни услуги към гражданите. И това може да стане по много ефективен начин и предвид радиочастотния спектър, е, което означава да се осигури капацитета за високоскоростно предаване на данни, но също така и радиочастотния спектър да се използва за други иновативни услуги от полза на гражданите. Именно поради това на програмата за радиочастотния спектър, която беше прията през февруари от парламента и от съвета, всъщност се съсредоточава именно върху това. И ключовата проява и нещо, на което парламента по постави ударение в своята работа е да се постанови е, цел от 12 000 МГц. Е, и разбира се, това е свързано с работата е, по спектъра в края на краищата. Е, това е работа, по която ние, ние започваме да работим предвид нашия мандат. И а, е, а, но ако трябва да се съсредоточим специално върху широко похватния интернет, има конкретни задължения по силата на програмата във връзка с а, настоящието хармонизиране на спектъра и тези задължения постановяват първо връзката на, на радиочастотния спектър винаги е бил технически хармонизиран, т.е. винаги е трябвало да може да се използва в Европейския съюз за широко спектърен интернет без жичен и държавите членки са задължени до 2012 година да издадат разрешение за използването на този, е, на, на този високочастотен интернет. Въпросът е доста технически, но от миналата година разбрах, че парламент е готов да разбере тези важни въпроси. Сега за мегахерц е, трябва да се стигне до 2,6 мегахерца и тук е имало техническо хармонизиране известно време, но сега държавите членки повече нямат извинения е, за да отлагат издаването на лицензи, за да могат да се откажат тези услуги на гражданите. Тук също имаме 800, 870 МГц и сега, след няколко минути, е, ще ви кажа докъде са се развили нещата в държавите членки. Има и отделно задължение във връзка с, с мегахерците. 800 мегахерца. Всичко, което беше използвано до сега за телевизионно разпространение, в момента се пристига от аналог, се променя от аналогови към е, цифрово предаване. И тук също трябва е, хармонизацията да стане за широколентови. Е, но всичко това е от голяма политическа важност. Ето защо парламента и съвета трябва да решат на държавите членки имат срок 1 януари до година, т.е. те трябва да приключат до тогава издаването на лицензите. Също така за мегахерцовите предавания, т.е. трябва да продължа процеса по издаване на разрешения, за да могат да се използва широколентовия спектър. спектър сега ще ви кажа какво знаем ние за положението до сега, но първо искам да погледна на целия радиочастотен спектър и кои са ключовите цели, които са определени от парламента е, за 12 хилядния мегахерц, който трябва да се използва. Има така сведения, че в момента държавите членки въпреки че е трябва да вземат технически решения преди известно време, все още изостават спрямо поетите задължения. Нещо повече, ние сме в е, положение, където някои въпроси, свързани с цифровата телевизия и аналоговата промяна в някои е, на държави членки. Това е част от процес, който продължава в държавите членки. Както казах, че предвид хармонизираните частоти, която вече е осъществена, повечето държави членки а, е, с, е, не са внесли всичко в националното законодателство, но всички а, е, с са внесли в националното законодателство цялата лента, свързана с GSM-ите. По този начин те са сигурни, че този спектър ще се използва за по-модерни иновативни технологии. Но в някои случаи, за съжаление, определени държави членки все още не са издали лицензии. Например, е, е, това, което се нарича 2,6 МГц. Само половината от страните са го направили, а само 7 държави членки а, активно издават лицензии. А, понякога има и търгове. Но ние се безпокоим, защото 7 държави членки няма да спазят срока до края на годината. Това е много често, защото е, това е много е, често се използва от е, технологиите, и се работи ръка за ръка с тези 800 МГц лента. Сега тази 800 МГц лента се използва за технологиите и е много важно тези две чистоти да се предоставят на операторите колкото се може по-бързо, за да може да се оказват такива услуги във всички държави членки. Сега, колкото до мегахерцовия обхват сам по себе си, тук има лицензи в 7 държави членки. Има и нови събития във връзка с издаването на лицензи в а, други държави членки. И ние знаем, че още три държави членки планират да издадат лицензите до година, 2013 -та. Това означава, че минимум 7 страни няма да могат да изпълнят техните задължения. От друга страна, в тази програма се признава факта, е, който събужда проблеми в някои държави членки, особено тези, при които има интерференции. Е, Интер, интерференции с, с, с е, навигационните системи на Русия, Украина и Беларус. И в и в някои случаи те не могат да използват мегахерцовия обхват, но в началото на годината започнаха преговори за двустранни споразумения с Русия и с Украина, така че смятаме, че няма реални препятствия за е, приключване на процеса по разрешенията. Има безпокойство и за телевизионни интерференции с други страни, което означава, че ще има делегации от много страни до сега две страни вече са изпратили делегации и по причини, които вече са обяснили, няма да могат да издават лицензите до 1 януари до година, а други държави членки са казали, че по военни съображения няма да могат да изпълнят това задължение. Е, но те имат разрешение за това по определен член от споразуменията. Сега, е, миналата седмица на Комитета за радиочестотите обяснихме на държавите членки и ги приканихме дали ще могат да изпълнят задълженията си до края на годината. Сега, друг важен аспект на издаването на лицензии, госпожо председател, важно е да се знае, че ние се опитваме да насърчим държавите членки да издават лицензи прозрачно и то, ако може, при търгове за много ленти, многолентови е, търгове, защото при по-голяма прозрачност е, ще има по-голяма сигурност при оператори и освен това няма е, да има изкуствени инфлации на цените, защото това е много важно. Е, операторите трябва да подобрат мрежите си. Така че многолентовите търгове е, ще се провеждат тази година и ние ги насърчаваме. Държавите членки знаят, е, че има срок за освобождаване на определени ленти. Все пак най-добрата практика е да издават лицензи на оператори, е, като изключват тях част от мрежите, но е, спектъра едва ли ще бъде освободен до 1 януари 2013 година. И накрая, госпожо председател, начинът по който се издават лицензите е важен. Настоящите лицензи, например от 900 до 800 е, или новите лицензи, трябва да бъдат на, на лице, но при е, права и задължения на държавите членки, които държавите членки определят на операторите. Държавите членки са длъжни да гарантират, че когато да, да дадат възможност на операторите, които вече имат лиценз, да направят иновации за нови услуги, трябва да сме сигурни, че няма проблеми с конкуренцията, особено спрямо малки оператори. Но ако нови оператори са, са на лице, ако има свободни частоти, тогава тези нови малки оператори трябва да могат е, да е, влезат в конкуренция на пазара. И на двустранни дискусии ние насърчаваме държавите членки за комбинирани мерки, но Разбира се, всичко трябва да бъде съобразено с националното законодателство. Но ние насърчаваме националните органи да издават така наречените национални задължителни, т.е. малките оператори трябва за кратко време да имат възможност да искат нова мрежа, за да а, могат да оказват услуги по тяхната мрежа за определен период от време. От друга страна, да се гаранти конкуренция, да между 900 и 1000 мегахерца ние искаме да има гаранции, е, че спектъра, който е свободен, по най-справедлив начин ще бъде споделен между колкото се може повече оператори за бавно скоростен интернет, който работи добре в някои случаи. Така че заедно с колегите от екипа за прилагане на решенията. Ние работим индивидуално с държави членки, защото либерализирането и издаването на лицензии трябва да станат бързи, услугите да бъдат оказани на гражданите без основа на конкуренция, която би трябвало да намали цените за доброто на потребителите и за економическия растеж. Благодаря ви за вниманието. Grazie per l'intervento. La parola alla collega Ticao, prego. Благодаря ви. Думата ми госпожа Тинка. Благодаря ви. Благодарение на тази интересна презентация научихме много интересни неща. Затова съжалявам, че толкова малко от членовете на комисията са тук, е било добре да организираме едно изслушване след лятната почивка. Може би не целодневно, но поне един-два часа да поканим представители на различните компетентни органи от държавите членки и експерти в областта, за да запознаем с най-добрите практики и с проблемите, с които се сблъскваме както и с пречките, които възпрепятстват правилното прилагане в момента на законодателните текстове. Става си въпроса за срока 1 януари 2013 година. Аз имам един въпрос към вас. Можете ли да дадете малко повече подробности точно задълженията за а, спектрите на национално равнище. Защото трябва да се вземат предвид различните практики в различните държави членки. Има някои държави, като Германия, например, които имат редица изисквания за покритие в селските райони, например след като това покритие беше гарантирано, започнаха да. германските власти започнаха да издават разрешителни на операторите да а, използват повече спектъри в а, градските райони. По този начин германските власти гарантираха, че всички граждани ще имат по-добър достъп до телекомуникационните услуги. Казахте също така, че новите оператори, които сега навлизат на пазара, могат да поискат за определен период да използват традиционни методи. Бих искала да знам какво разбирате под определен период от време. И също така, какво смятате, че могат да направят държавите членки и как биха могли да допринесат за спазването на крайните срокове? Председателът. благодаря ви. Не виждам някой друг да иска думата, така че ще помоля комисията за отговор. Благодаря ви. Госпожо председател, благодаря и на госпожа Тика. Първо по въпроса ви относно роуминга. Той действително се възприема като механизъм, който да гарантира, че новонавлизащите оператори на пазара или операторите на влези с закъснение имат възможност да са конкурентоспособни, като навременно имат възможност да развиват своите услуги. Мисля, че това имахте предвид като задължение за покритие. Регламентарната рамка е такава, че ние не определяме точно какво трябва да, какви цели трябва да определят държавите членки за постигане на тези общи цели. По-скоро се опитваме да изградим една рамка, в която им даваме възможност да вземат редица мерки в съответствие с националните им обстоятелства. Ясно е, че положението в големите държави членки, където вече има четири оператори и една малка държава член, където има три оператори, например, е много различна. Дори в рамките на тези две големи групи може да има много различия. Затова се опитваме да оставим по-голяма свобода на държавите членки, но има и примери в миналото, когато преди да са достъпни тези нови спектъри, вече да няма позиции на спектър от 900 МГц и ново, постъп, нововидващите на пазара има достъп до 800 МГц спектър или до други спектъри. А, за да се гарантира, че операторите могат да, раз, да предлагат а, своите услуги, 4G услуги, например, за да може да се постигне това, трябва националните органи да изискат от някой оператор, който вече има достъп до даден спектър, да предостави достъп до мрежата си в даден район, където новият оператор все още няма покритие. Разбира се, само по себе си това може да се превърне в проблем за конкуренцията, ако процесът е, не нали, се извършва достатъчно добре определ... под достатъчно добре определени правила. Това трябва да се случва за определен период от време, за да може да се адаптира новият оператор. Германия е добър пример, защото там спектърът се използва за да се гарантира достъп до гражданите в селските райони. И там също направиха обратното от това, което се случи с спектъра за GSM, GSM спектър. Те, германските власти, задължиха първо да има покритие за най-рядко населените райони, след което те дадоха възможност на операторите да имат достъп до други мрежи при условие, че могат да докажат, че вече работят за гарантиране на покритието в селските райони. Но пак казвам, Ясно е, че положението в различните държави членки е различно и не може да се гарантира свободно от такъв достъп на новите оператори. Това трябва да е за преходен период и след края на този преходен период новите оператори трябва да могат сами да осигуряват достъпа. И още веднъж повтарям, всичко зависи от съответни национални обстоятелства. А относно ограниченията, опитахме се да установим най-добри практики. Но пак казвам, всеки път това трябва да се разглежда в, конкретни, в контекст на конкретните обстоятелства в съответната държава членка. Ако има, в дадена държава има, например, трима големи оператори, може да се гарантира, че никой от тях не разполага с повече от 20 МГц аспекта под равнището от 1 ГГц т.е. те могат да имат лиценз за 900 и да спечелят търг за лиценз за 800 МГц. В някои случаи може държавите членки да определят даден спектър от 20 МГц, защото благодарение на този спектър те ще могат да гарантират достъп до високочастотен дългочастотни услуги, като по този начин ще, ще може самите оператори да гарантират услугите свързани с гласовите комуникации, които са в основата на, на, на тяхно, тяхното предлагане. Някои държави членки решиха да не определят такива равнища, в зависимост от обстоятелствата на техният пазар. Ако преценят, например, че пазарът е достатъчно стабилен и те могат да се справят с друг вид задължения, като например задължения за гарантиране на покритие. И по този начин могат да гарантират, че всички оператори предлагат своите услуги на по-голямата част от населението, по-голямата, на по голямата част от територията на страната. Надявам се по този начин отговорих на въпросите ви. Председателката, благодаря ви. Благодаря ви за присъствието днес тук. И така приключихме с точка 22 от дневния ред. Преминаваме към точка 23 относно Световната конференция по въпросите на международните далекосъобщения през декември 2012 година в контекст на програмата в областта на цифровите технологии. Благодаря ви за своевременната покана за първото представяне пред парламента на въпроса, за който става дума в моето изложение ще разберете, че сме още на един първоначален етап. Все още има е, много неизвестни, но се надявам те да се изяснят с времето. Но за 10 минути просто е, искам да ви въведа в темата какво се случва, какви теми са на масата и е, каква е позицията на европейските партньори. Първо, искам да ви кажа, че това не е нещо ново, е, че е, е, от известно време има е, регламентиране на е, е, далекосъобщителните декември. 1998 година е създаден регламент и участниците в конференцията преразгледаха този документ. Всъщност, аз искам да се върнем към задачата на заниманието, да се установят общи принципи, които да се определят и правила, за адми... които да се прилагат от администрацията. Защо каква е необходимостта от такава конференция. Аз е, е, исках да бъда неутрален в своята позиция. Няма да навлизам в подробности, но важното е, че в момента далеко съобщенията са в различната ситуация от 98, е, от 88 година Виждаме, че услугите са по-сигурни. Хората много повече говорят по мобилните си телефони, отколкото по стационарните телефони. Използват гласови почти. Това е нещо е, много важно, което настъпи през последните 10-15 години. И заради това е, е, трябва да има преразглеждане на правилата това а, е, сега не му е дошло на къла на някой а, е, е, събота след обед да чуди какво ще прави преди коледа 2012 година. А, напротив, а, има резолюция, ще ви спестя подробностите, но през 2010 година решиха, че е време да се организира тази конференция а, и да се работи по е, правилата. Това е общото цялостно занимание. Да, води се дискусия по интернет върху е, регламентите за далеко съобщенията. Изобщо има много дискусия и ние ще се опитваме да следим е, тези дискусии и да имаме така един последователен възглед, това не винаги се става, но има е, всъщност е, е, ние искаме да имаме философия. Няма само една единица, има форум за далеко съобщенията в света. И много, може би много от вас не знаете, че половината от правилниците изобщо много хора, много неща се обсъждат в момента. Има дискусии по най-различни теми. Кой участваше всъщност? А, мисля, че буквите трудно ще се прочитат, защото са малки, но вие ще получите текста на моето изложение. Вие сега говорим за държави членки. Не става въпрос за Европейския съюз като цяло, а за неговите държави членки. Всъщност тези, които са членове на ITU, те са договор... партньори по споразумението. А, така че от една страна имаме членове на ITU и тези, които са подписали а, споразумението за далекосъобщенията. Това са две различни а, единици. Други партньори, те трябва да одобрят правилата, да направят предложения и те водят дискусията по различен начин от държавите членки, но това са гласове на гражданското общество, е, които ние чухме. Важно е да го кажа и в Европейския парламент. Държавите членки на Европейския съюз е, е, са страна по това споразумение, а Европейския съюз се оформи като, прав... като юридическа личност в последствие. Е, важно явление, което чухме и, и е, когато е, се говори за съревнование по спектъра, подготвя се така наречения европейски кокус. Там имаше 50 различни предложения и мога да ви кажа, че нещата е, вече трудно се управляват. Разбира се, ITU играе важна роля като секретарят, обаче двигателна сила са членовете, така че е, имаше три, е, така, три неща, които се видяха. Първо света като цяло. ITU подготвя документ – документа, който сега се приключва и където са обобщени всички предложения и коментари по същество. От друга страна, различни регионални групи, европейски кокус и индивидуални членове, които също правиха предложения на конференцията. Всичко беше обобщено, но мисля, че това, което ще се случи в края на краищата по съдържанието, не, че е, може би ще се е, случат и нови неща. Така че е, две седмици преди началото на конференцията беше срока за последните идеи. Сигурно все пак ще има изненади. Какво е естеството на предложенията? Сега ще се изразя с неправни термини защото в момента трябва да разберете типа въпроси, с които се занимаваме, свързано е с ромига, е, с, с данъците, прозрачността, е, ур... някои общи економически въпроси, кой за какво плаща, измамите, е, как се определя трафика, как се организира той, трафика в интернет – защото е, сибър, е, е, киберсигурността е, и спам. Е, списъка далеч не е изчерпателен. Сега, какви дискусии се проведоха е, е, вътре в Европейски съюз, както и с други европейски страни, като Русия и Турция? Първо ние казахме, че това е документ от 40 страници, 10 члена и вече се говори за преразглеждане на договор, но всъщност целта не, не беше той да се преразглежда, просто има някои принципи на много високо ниво. В Европейския съюз има усещането, че резултатът е технологически неутрален и неутрален спрямо пазара защото най-лошото би било да започнем да е, постановяваме закони е, за технологиите сега или за технологии от преди 5 години. Така че се изключва еволюцията в технологията, която неминуемо ще се случи. Важно е договора да се спазват суверенните права на индивидуалните членове, тяхната сигурност. Искам да посоча като пример – Европейския съюз и държавите членки не са против е, безопасна система на далекосъобщения, но всъщност е, не е необходимо на е, повече от 100 нации да казваме, че далекосъобщенията трябва да са сигурни. И е, е, друго нещо, което е, беше посочено от печата, беше е, интернет. Дискусията е още неясна, защото не се говори за, да, за или против интернет, но това, което казахме категорично е, е дали трябва договора, е, предмета на договора да бъде разширен и в него да се включи и интернет. Е, сега комисията и държавите членки са категорични, че е, не искаме да си е, ходим вкъщи, като след срещата в Дубай и да започнем преговори. Европейското законодателство за сега трябва да остане непроменено и да не го пипаме. Рисковете в дискусията е, първото е огледален е, образ на това, което казах за водещите принципи. Е, работата ни, ни е да приемаме европейско законодателство, докато това не беше нашето намерение в момента и, и ние бяхме много бдителни. Ние се е, озоваваме с най-различни видове правила, които ограничават използването на интернет и ограничават иновациите в технологиите, даже ги спират. Ние не искахме да се случва това. Неутралност. Едва ли трябва да ви обяснявам колко е важно е, да имаме нет неутралитет е, и съвсем ясно казах тук, че при тези преговори често ще намерим текстове, които не са 100% ясни, но всеки може да се припознае в тях и може да се каже, добре, е, вие го тълкувате така и това не засяга интернет. Обаче, вие го тълкувате по друг начин и това включва интернет. Така че това са типични преговори, при които имаме текст, в който всеки си прави каквото си иска докато аз сега искам да има адекватно тълкуване на текста от всички партньори. В противен случай е, може да има разделения по интернет или просто защото националните законодателства са различни, е, което е, вреди на далеко съобщенията. И, както казах, в това, което е в Европейския съюз, е различно 2012 година спрямо 1988 има, има европейско законодателство по далекосъобщенията в Европейския съюз и има а, потребност Европейския съюз да мине на по-високо ниво. Ние сме част от тим от Европейския кокус, от Световния кокус. Ние искаме да играем тази роля като силен Европейски съюз. Какво означава това за Европейски съюз като такъв? Има резолюция от Европейския парламент, където се подчертава Европейския съюз да говори с един глас и да действа е, е, единодушно. Е, Европейската комисия не е държава членка и не е страна по споразумението. Ние присъстваме на всички заседания, ние говорим, обаче държавите членки са страна по това споразумение, което в някои случаи може да усложни нещата. Защото по член 218 се изисква да има обща позиция по всеки въпрос, по който има европейско законодателство. Комисията в момента изготвя такова предложение до съвета. Още не е прието от съвета като колегиум. но поне това се готви да направи Европейския съюз, за да сме сигурни, че Европейския съюз има позиция. Е, като част от дискусията за нас е важно от рано да започнем преговори с партньорите, с парламента, с отделните държави членки, с неправителствени организации, с промишлеността, за да има общо разбиране за нуждите и за това ние подготвяме екипа от рано, за да сме сигурни, че постепенно можем да се подготвим и да сме сигурни, че резултата, към който се стремим, ще се постигне и че е, е, е, предпочитам да спра до тук. Това е едно първо представяне, което е доста общо. Е, и ще развия по-подробно някои е, точки, ако има въпроси. Благодаря ви. Госпожа Хъбнер. Благодаря ви. Конференцията която ще се проведе през декември. Доколкото разбирам, няма да обхване всички въпроси, които споменахте, тъй като големият набор от въпроси, който ни представихте, всъщност представлява цялото приложено поле на действие на комитета. Така че въпросът ми е какво е посланието на конференцията от декември? Споменавате различни въпроси, достъпа до новите технологии, допустимостта. Въпросът е какви са заключенията от конференцията? Какви бяха основните въпроси, които обсъждахте? Всичко това ли обсъждахте или се съсредоточихте върху някои отделни теми, като например достъпа до нови технологии или други. Бих искала също така да знам дали всички тълкуват по еднакъв начин законодателството в тази област. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на представителя на комисията за неговото представяне. Наистина въпросът е много важен, тъй като далекосъобщенията са невидими. Интернет също е невидим. Но това са най-важните инструменти за по-нататъчно економическо развитие и растеж. Ето защо се надявам, през септември или по-късно отново да имаме възможност да обсъдим този въпрос, да изслушаме подобни презентации и се надявам да можете да ни, дадете, да ни предоставите материали, свързани с вашето представяне. За нас наистина е трудно да сме запознати и да разберем всички тези въпроси но аз съм твърдо убедена, че трябва да се постараем да разберем повече, защото в крайна сметка ние също ще повлияем в, ще имаме своето влияние в тази област. Това е много важна област, в която ние може да действаме тук в Европа и за това съм убедена, че всички ние трябва да се опитаме да разберем повече и да увлечим познанията си, да водим дискусии и да намерим най-доброто решение за Европейския съюз и за държавите членки. В противен случай, няма как да сме конкурентно способни на световно равнище, тъй като основната конкуренция за бъдеще ще бъде в тази област. Благодаря ви. Грация. Амелия Андерстоттер, прего. Благодаря. Думата има госпожа Андерсдорфтер. Благодаря ви, госпожо председател. Очевидно, че разискванията през декември ще са по много различни въпроси. Но е ясно, че ще е, се обсъжда темата, свързана с Световният съюз по далекосъобщенията, участието на гражданското общество и липсата на достъп до подготовителните документи. Всъщност целият процес, който ще доведе до взимане на решения през декември, не е достатъчно прозрачен. Очевидно е, че има проблеми в това отношение. Така че въпросът ми към, към комисията е следният. Смята ли тя да направи нещо, за да засили участието на гражданското общество в по-нататъчните процеси на вземане на решения в рамките на Международния съюз по далекосъобщенията? Благодаря ви. Председателката, благодаря ви. Сега отново давам думата на комисията за отговор. Благодаря. Първите два въпроса бяха по процеса и нашето участие. Може би не по началото си изказване не изказах достатъчно ясно два много важни въпроса. Дискусите се водят вече от около две години в момента се води разискване относно прозрачността на процеса в рамките на Международния съюз под далекосъобщенията. И това е много важно и Европейския съюз настоява пред секретарията на съюза процеса да се провежда в пълна прозрачност, да има достъп до подготвителният е, документи. Но, както знаете, има държави по света, които не са толкова прозрачни, колкото Европейския съюз. Но пак казвам, ние полагаме усилия, за да гарантираме, че най-важните документи ще са достъпни за гражданите по целия свят. Относно участието на различните партньори, казах ви, че комисията възнемерява да работи заедно с партньори, но това не е достатъчно. Съгласен съм с вас. А, по въпроса за прозрачността, ако видим списъка на всички лица и на всички организации, които ще присъстват в Женева, в крайна сметка се оказва, че участието ще бъде доста по-активно, отколкото в друг вид преговори. И всички тези участници ще имат достъп до документите. Така че, разбира се, ние ще се стремим с по-голяма прозрачност на, на процеса, но съм сигурна, че всеки заинтересован може да има достъп до документите по през една или друга от участващите организации. Как ще потече процес до декември? Ние ще започнем сътрудничество с парламента и с другите партньори. Готови сме да продължим сътрудничеството в какъвто формат решите, като изслушвания или по друг начин. С удоволствие ще ще откликнем на вашите покани с цел увеличаване на познанието в тази област. Отбелязахме си интереса ви и съм съгласен с вас. Гражданското общество трябва да вземе участие в този процес. Свързахме се с редица организации на гражданското общество и те са добре запознати с тематиката. Има редица документи, които представят по разбираем за хората език е, основните проблеми, които ще се обсъждат. А сега какви какви ще са основните теми на конференцията. Както вече казах, е, още не сме взели решение по този въпрос. Обсъждат се различни теми. Някои са по-важни, някои са не чак толкова първостепенно значение, но всички те трябва да се обсъдят и всички те ще бъдат част от конференцията. На този етап обаче няма никакви решения. Някои от въпросите са много всеобхватни. Това са общи абстрактни принципи, но не знам как точно да ги обсъждаме. А в друг случай става въпрос за много конкретни технически въпроси и не сме се много сигурни как ще ги обсъдим също. Но е важно всички тези въпроси да бъдат обсъдени по някакъв начин и в процеса на разговор и контакти с вас ще обсъждаме всички различни теми. Но процесът е малко по-различен. Може би вие ще, ще свикнали с Световната организация по интелектуална по интелектуална собственост, където нещата се развиват по малко по-различен начин. Тук предложенията и темите, които ще се обсъждат, се предлагат в последния момент и целият процес е малко по-различен. Както казах, това са най-сложните преговори, в които съм участвала до момента, поради липсата на последователност в работата. Но ще направим всичко възможно да има добър обмен на информация в процеса на подготовка на конференцията и по време на самата конференция. Благодаря ви. Bene, grazie per l'intervento. Passiamo adesso. Благодаря. Нека сега да продължим с, член, с точка 24 от дневния ред. Става въпрос за последният доклад от този пакет относно предстоящият пакет относно киберсигурността. С нас е господин Калбер от комисията. Давам му думата ми забавно. Благодаря. Аз трябва да ви запозная с а, пакета относ киберсигурността. Нека да действаме бързо. There is a need to act on the cyber security. I mean, you have трябва да... Е, на пакета е необходим, защото има е, големи атаки срещу интернет, частни данни, системите за сигурност, нашата економика. Обществото все повече зависи е, от напредъка на интернет. Виждаме, че економическия растеж в Европейския съюз е би бил по-чувствителен, ако интернет се използваше по-широко и е, при по-големи гаранции, ако нямаше опасения от нарушение на системите за сигурност. Но е, е всички е, държави членки, тяхната економика са изложени на опасност. Е, службите за сигурност се занимават с тези въпроси. Нека да не забравяме, че интернет е глобален, е, е, няма граници, не можем да седим на европейски остров или национален остров. Ние трябва да сътрудничим с външния свят. Така че стратегията за киберсигурността е, е, е съчетан холистичен е, подход от е, различните услуги, различните отдели на комисията, заместник председателя на комисията Круз, освен това генерална дирекция вътрешни въпроси, както и външната служба Катрин Аштън. Искам да посоча основните цели на стратегията в областта на киберсигурността да има сигурност на дигиталната околна среда за защита на основните права и основните ценности на обществото в Европейския съюз. Три основни насоки. Първо, разбира се, да се подобри сигурността на нашите мрежи за информация, е, задълженията към инфраструктурата, но освен това, както казах, да предотвратяваме престъпленията и да се борим с тях, основно киберпрестъпленията. Мога да ви посоча цифри. Економическата цена на е, киберпрестъпността стига до цените на търговията с наркотици. И не на последно място, ние не живеем на остров. Трябва да сме сигурни, че имаме координиран подход към е, киберпрестъпността за да се борим срещу киберпрестъпленията с партньорите извън Европейския съюз. Сега списък на основните действия, които е, бихме искали да посочим в стратегията е, срещу киберпрестъпността, да сме сигурни, че всички държави членки разполагат с необходимия капацитет, за да защитят мрежата си, инфраструктурата си, потребителите си и гражданите си да сме сигурни, да отговар... че отговаряме не само на национално ниво, но че сме е, последователни в е, европейски мащаб. Е, когато дадена страна е защитена, трябва да имаме механизъм за защита на съседните страни. Нека да не забравяме, че информ... информационните технологии играят все по-голяма економическа роля те улесняват предприятията, но и създават предприятия, така че те имат измерения за вътрешния пазар. И сега имаме чудесна възможност да установим европейски пазар, европейски предприятия, които да предоставят решения за сигурността на мрежите. Извън е, пазара и потребителите, ние трябва да сме сигурни, че престъпленията няма да се случат. А ако се случат, е, трябва да омалуважим, е, да, да смекчим тяхното отражение. Всички партньори да могат да се справят с подобни атаки. Въпроси, е, например, какви са гаранциите при киберпрестъпност? Това, което можем да направим с киберпрестъпността, е, тръгва от самия потребител. От самия потребител ние трябва да обучаваме е, индивидуалните потребители на възможно най-високо ниво, е, за да може всеки да знае как да се защитава сам, как да работи с интернета, да намалява опасността, и защо как да се възползва от всички предимства на интернет, без обаче да избягва в е, опасности, да, да попада в опасности. Е, сега технологията се развива много бързо, е, непрекъснато има нови технологии, така че трябва да сме подготвени и да е, е, е, изпреварваме е, е, хакерите, ние искаме да има и по-високи инвестиции в научните изследвания. Ние търсим абсолютни е, стойности, но искаме е, и е, да има по-добро съотношение спрямо необходимост, нуждите на политиката и на обществото. Нека да не забравяме и международното измерение на киберсигурността. Обсъдихме ги с нашите партньори. Въпроси от общ интерес, е, които отиват отвъд тревогите на отделните нации. Безпокойствата на отделните нации. Сега как да се предотвратят атаките, е, които постъпват извън границите ни, как да обменяме информация и най-добри практики с партньорите ни по света. И е, сега, докъде сме стигнали сега? А, първо, законодателно предложение въз основа на член 114 от договора с три е, е, основни задачи. Първо, е, увеличение на националния капацитет, за да сме готови и, и да реагираме адекватно на всяка атака и на всеки инцидент, който може да се случи. Ние искаме държавите членки да назначат национален орган, който да бъде компетентен за борба с подобни е, атаки. Ще създадем и е, рамка за сътрудничество, където ще се споделя информация е, на основа на доверие е, върху различните механизми за защита в отдалните страни, за да имаме защита срещу инциденти е, в Европа. И е, освен това, частният сектор трябва да бъде привлечен, за да се увеличи, за да се подобри подготовката и да се подобри също така защитата и е, специално на пазара е, трябва да се насърчи управлението на риска. Това да стане част от културата на нашите предприятия. Ако, е, ако, ако те бъдат нападнати, но е, също така и одит при е, голяма опасност. Благодаря ви. Грация. Благодаря ви. Госпожа да има думата. Благодаря ви. Имам няколко въпроса към комисията относно бъдещата стратегия за борба с за бъдеща стратегия за киберсигурността. Кои различни аспекти на киберсигурността обмисляте? Има ли, например, е, една стратегия, която за всички различни методи, които могат евентуално да се приложат в областта на информационно-комуникационните технологии или правите разграничения между мерките, които ще вземете по отношение на, по отношение на инфраструктурата, като кабелите и цялата друга материална инфраструктура за пренос на информацията от една страна и от друга страна онлайн услугите, които са съвсем различна области, които трябва да се разглеждат по много по-различен начин от материалната инфраструктура. Вторият ми въпрос е дали оценката на риска, която предвиждате за предприятията, трябва да се разшири и до обществения достъп до информация и съответно другите обществени услуги, които трябва да работят за потребителите, когато те имат нужда от тях? Или възнамерявате да, се, да съхтушите този анализ на риска само върху частния сектор? Благодаря ви. Grazie. Signora Ibner, prego. Госпожа Хибнер. Благодаря ви. Какво ли да си мислят някои хора, тази тема наистина е изключително важна за бъдещето. Интернет е едно прекрасно изобретение, но то може да се превърне и в много опасно оръжие, ако попадне в ръцете на хора, които искат да вредят. Въпросът за киберсигурността е свързан с защита на различни равнища. Тук не говорим само за кражби от банкови сметки, говорим и за национална и международна сигурност. Както знаете, интернет е без граници и националната сигурност и обмена на информация между държавите е много важен. Важно е да действаме още сега. Знаем, че в случай на кражба на данни, например данни свързани с медицинските осигуровки, тези данни могат да се използват срещу отделни личности. Освен това, могат да се извършват и сексуални престъпления по интернет. важен аспект е и образованието. Разбира се, важно е също така да се запази да се гарантира едно сигурно интернет пространство. Говорихте за борбата срещу престъпността и за превенцията. Всичко това звучи много хубаво, но въпросът ми е колко бързо може да действате в действителност, за да затворите, например, е, интернет страници, които изобщо не би трябвало да съществуват. Става въпрос много често за интернет страници, които са отворени някъде си, някъде на някой далечен остров. Въпросът ми е, разполагате ли с ефективни методи за затваряне на подобни вебсайтове, за да не се стига до дълъг процес на изчакване? Това са важни въпроси. Защото ако го кажем, че искаме да има превенция, трябва също така да сме в състояние да действаме много бързо. И въпросът ми е колко в момента е времето за реагиране. Благодаря на изказалите се. Сега думата отново има представителят на комисията. Започвам с първия въпрос. В рамките на стратегията за киберсигурността не навлизаме в технически подробности, отделно конкретни технологии или за начинът по който трябва да се защитават отделни части от инфраструктурата. Работим на едно по-високо равнище. И а, просто казваме, че всички елементи от информационно-комуникационните технологии трябва да а, отговарят на съответните изисквания за сигурност, а, които се определят от а, евентуалните рискове за този вид технологии. Целта да се избегнат също така и прекомерни разходи за гарантиране на сигурността. Така че целта ни е да има всеобхватна сигурност, идеята да се гарантира сигурност на всяко едно равнище. От слушалите, които използвате през рутерите и модемите, през вебсайтовете и различните приложения. На всяко едно от равнище, всяко действащо лице трябва да гарантира необходимото равнище на сигурност в, на, на равнището на веригата, където той действа. По отношението на анализа на риска и управлението на риска, въпросът ви наистина не е много уместен. Знаем, че сигурността трябва да бъде по цялата верига, защото нападенията винаги са срещу най-слабите брънки от веригата. Ето защо всеки участник от веригата трябва да изиграе своята роля. Големите компании имат своята роля, както и обществения сектор. Всеки път, когато дадено приложение или дадена услуга може да изложи на опасност определен бой потребители или предприятие или цялото общество, Съответният орган, който управлява тази система, трябва да гарантира сигурността и да вземе съответните мерки за ограничаване на риска. И накрая на въпроса колко бързо можем да реагираме на територията на Съюза за затваряне на интернет страници с престъпна дейност – За момента не засягаме въпроса в толкова големи подробности в стратегията, като имам предвид е, на факта, че действията по затваряне и закриване на съответните интернет страници ще са в е, правомощията и задълженията на компетентните национални органи, а на европейско равнище има система, механизъм за обмен на информация, за да може, когато дадена държава членка сигнализира наличието на вебсайт, занимаващ се с престъпна дейност, другите държави членки да получат информация за съществуването на този сайт. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря на представителят на комисията. Благодаря и на всички вас, които останаха до края на заседанието. С това приключваме. Ще се видим отново на 3 септември в 15 часа и желая на всички ви приятно лято!